подобряват партньорствата в образованието. И така, благодаря ви, господин Токаш, за този конструктивен доклад. Благодаря, господин комисар, за заключителните ви коментари. С това, дами и господа, приключва дебата по този доклад. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Следващата и последна точка а, от дневния ред за днес е доклада на госпожа Цикал за електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентно способен единен цифров пазар. Госпожа Цикал има думата. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar în 2010, Comisia Europeană a adoptat strategia... Благодаря, господин председател, господин комисар. През 2010 година Европейската комисия прие стратегията Европа 2020, чиято цел е интелигентен и устойчив растеж и развитие, подобрено економическо управление. Една от основните себе инициативи на тази стратегия е цифровата стратегия за Европа, която да опозотвори потенциала на бурно развиващите се цифрови технологии. Парламентът приветства приемането на план за действие 2011-2015 в рамките на стратегията за оперативна съвместимост е, в областта на обществените услуги е, и призовава държавите членки да приведат съответствие националните си стратегии с тази европейска политика. Услугите с добавена стойност са от изключително значение за намаляването на разходите за стопанска дейност, за постигането на оперативна съвместимост през граница и изграждането на единия пазар. Тъй като обществените поръчки е, дават около 60% от е, БВП за Европейския съюз като цяло, а малките и средни предприятия са близо 90% от всички, би трябвало да отдаваме особено значение на трансграничния достъп до обществени поръчки в областта на цифровите и информационните технологии. Ако това бъде постигнато, с 30% биха намалели разноските за обществени поръчки. Независимо от това обаче, 14 и 12 държави членки съответно са на началните етапи на реализацията на един и друг подобни проекти. Испания, Дания, е, Швеция е, са въвели електронното фактуриране като задължително. Аз ги приветствам за това и призовавам в е, обществените поръчки навсякъде в Европа до 2016 година електронното фактуриране да стане задължително. Управлението на електронната самоличност – Отворните стандарти и оперативната съвместимост са най-важни предпоставки за електронното управление в общо европейско равнище. Държавите членки следва да преразгледат своите стандарти за електронен пост подпис, за да премахнат всички препятствия пред предоставянето на трансгранични услуги. Колкото се може по-скоро, комисията би трябвало да преразгледа директивата за електронния подпис, за да гарантира в по-голяма степен оперативната съвместимост на системите за установяване на самоличността по електронен път. Също така комисията би следвало да разгледа и решението за взаимното признаване на електронните подписи в Европейския съюз. Парламентът подчертава, че трансграничните електронни услуги следва да се е, възползват от най-новите технологични решения, от е, концентрират на, на изчислителна сила в така наречения облак. И в това отношение държавата трябва да се включи колко се може по-бързо, е, модернизирайки своите системи електронното управление, което прекрачва националните граници, е неразделна част от сътрудничеството на е, европейските институции е, в областта на гражданската защита е, и охраната на жизненно важна инфраструктура. Парламентът подкрепя предложението под наслов Свързване на Европа за което са отпуснати повече от 9 милиона евро е, за европейски цифрови услуги и бърз интернет. Трябва да се осигурят финансовите средства, така че услугите по електронна самоличност, електронната администрация, е, електронните обществени поръчки, здравеопазване, правосъдие и така нататък да заработят наистина в цифровата среда при условията на оперативна съвместимост и финансиране на експлуатационните разходи на общоевропейско равнище. Благодаря ви. Благодаря за уводните думи. Сега процедурата с привличане на внимание. Седем души са изявили желани. Желание господин Папа Николао. Благодаря господин председателю. Искам да благодаря на докладчика. По тази тема трябва да се каже нещо общо. На първо място. Първо, тази тема е много важна за, за всички политики. Важно е да имаме една адекватна економическа среда. Има обаче големи разлики между държавите членки и а, по този начин има по някакъв начин проблеми и пропуски в конкурентно способността. За някои определени обстоятелства може да, са може да са конкурентни предимства, за други да са конкурентни недостатъци. Тези различия трябва да бъдат разбрани както трябва, така че да се отстранят тези пропуски. Относно Кохезионния фонд, в него има милиарди, но а, в тази област трябва да се ръководим от най-добрите практики. Благодаря, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Ти Као за изготвяне на този доклад. Това е един отличен доклад. Цифровите услуги ще доведат до модернизирането на обществения сектор, модернизиране на предприятията. Това ще доведе до по-добра ефективност, по-голяма ефективност, по-голяма прозрачност в управлението на административните процедури в много държави членки публичните услуги са изправени пред предизвикателства. Електронното управление може да доведе до трансформиране на обществения сектор и може да се окаже положителен фактор за развитието на економиката и да е от полза за обществото. Електронното е, управление може да се справи с редицата предизвикателства, които съществуват в обществения сектор, може да бъде консолидиран и единния пазар. Приветствам, приветствам а, привилегиите, които ще предостави електронното управление дори и за а, хората в неравностойно положение в обществото. Господин Пашка има думата. Уважаеми е, господин председателю, дами и господа, първо, искам да кажа, че високо ценя усилията на докладчика да се занимае с, с тази тема и да я разгледа от един друг ъгъл. Информационните стандарти и съвместимостта са много важни в публичния сектор и всички органи, които искат да вземат участие в публичния живот. Знаем пред какви осложнения и проблеми са изправени гражданите, когато се занимават се с административни процедури. Някои уреди, не, някои формуляри и въобще някои услуги не функционират по правилния начин. Обаче, ако нещата се координират на европейско ниво и се а, има съвместимост на европейско ниво, ще могат да се координират и действа между отделните държави членки. Благодаря ви. A gazdasági válság három dologra ráirányította mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt az... Благодаря. Кризата привлече, привлече вниманието, ми към, вниманието ни към три неща. Първо, трябва да се справим с кризата, трябва да, да премахнем а, бюрокрацията и да държим а, за налагане на прозрачност. Беше казано, че повече от 90% от малките и средни е, предприятия са част от общия брой на всички предприятия в Европейския съюз и те могат да доведат до постигането на, на заложените цели. Доклада включва в себе си ем, опростяване на административните процедури но а, в някои държави членки процедурите са доста назадничави и за това изпълнението на целите трябва да бъде ускорено. Но при а, модернизирането на процедурите трябва да се има предвид защитата на личните данни. Това е нещо, което е важно и за гражданите, и за а, фирмите. А, господин Николашек има думата. Děkuji pekne, vážený pán predseda, vážený pán kolegovia Господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, ИКТ, които е, е включила в доклада си госпожа Тикао. Те се превръщат в част от модерния живот и освен това имат голямо влияние върху економическия живот. 5% от БВП на Европейския съюз се създава от ИКТ. Този сектор обаче разполага с един още по-голям потенциал, който остава неизчерпан. Пред единия цифров пазар съшуват се още пречки. Необходимо е информационните и комуникационни услуги да могат без, безпрепятствено да се извършват на европейско ниво. Всички тези пречки трябва постепенно да бъдат премахнати. Господин Оди. Благодаря, господин председател, господин комисар. Преди всичко бих искал да поздравя колегата Тикал за огромната работа, която извърши в рамките на Комисията по промишлеността по въпроса за цифровото електронното управление. Благодаря и на комисията. Три неща бих искал да кажа. Първо трябва да получим уверение, че ще е на лице покритие в на територията на целия европейски е, континент е, за е, опозотворяването на тези нови технологии. В мой избирателен район, в Лимузин, в Оверн, във Франция не са обхванати всички департаменти. 100% трябва да бъде цифровото покритие. Покритието с сигнал. На второ място, администрацията не бива да става все по-сложна и по-сложна в нашите усилия уж да си упростим живот. И накрая, що се отнася до държавните служители, новите технологии би следвало да ни дадат възможност да оставим държавните служители там, където са, вместо да ги местим наляво-надясно, по дистанционен път да могат да общуват със своите колеги и с гражданите. Благодаря. Господин Кели има думата. Uh, again, I would like to compliment uh, Mrs. Tickow благодаря, господин председател. Нека да поздравя госпожа Цикал за това, че успя много добре да обобщи насоката, в която трябва да се движим. Когато погледнем доклада, виждаме, че в неговото заглавие има три основни прилагателни, а именно конкурентно способен, единен и цифров по отношение на пазара. Това е изключително всеобхватно. Говори се за електронното здравеопазване, електронното правителство, електронното управление, електронната търговия. 75% от малките и средни предприятия не работят с страни извън Европейския съюз, така че потенциалът е много голям тук. Но, както каза и колегата ми Жан Пьер Роди, най-важно е тук да се осигури широко лентов достъп до интернет на всички в Европейския съюз. Само така ще можем да изградим един конкурентно способен единен пазар. Благодаря много. Благодаря много. Последният оратор е господин Матола. Европейския план за действие по електронното правителство е една възможност да се модернизират системите за администрация като се стимулира економическото развитие и мобилността на ниво региони. Информационните технологии, използвани в публичната администрация, ще увеличат прозрачността, отчетността и ще намалят административните административната тежест и бюрокрацията. В някои държави членки това даже би означавало и премахване на препятствия пред административните реформи. Ще се опростят административните процедури. На различни административни нива са необходими определени набори от правила, например, за обществените поръчки и е много важно как точно ще се регулира електронния подпис и дематериализираното електронно управление. В моята страна се сблъскваме с някои трудности при прилагането на тези електронни системи. За това може би е добре да помислим още от самото начало за интероперативни, т.е. оперативно съвместими електронни системи за електронно управление които да работят в различните страни. Благодаря. Господин Левандовски има думата. Докладът за електронното правителство, чието автор е госпожа Тикал, е много навременен, много е важен и поставя електронното правителство в контекста на цифровата стратегия и стратегията 2020. Не можем да не приемем твърдението, че електронното правителство представя възможности за модернизиране и упростяване на държавната администрация, за постигането на по-голям ефект на единица разходи и по-голяма дружелюбност към ползвателите. Госпожа Тикал правилно подчертава в доклада си и предимствата на информационните и комуникационни технологии в Европа, на които се падат както посочва авторката, 5% от брутния вътрешен продукт, при в абсолютно изражение повече от 650 милиарда евро и нещо още по-важно, на цифровите и съобщителни технологии се падат 50% от общия ръст на производителността. Това всичко сочи огромния потенциал на нашия цифров пазар, ако бъдат премахнати всички бариери, които все още действат на него. Днес и гражданите потребители, и стопанските дейци се натъкват на значителни препятствия в опитите си да получат достъп до обществени услуги в чужбина. Това разбира се е задължение да, да премахнат тези бариери на държавите членки, но Европейската комисия се грижи за сътрудничеството и планът за действие до 2015 година предвижда въвеждането на общо европейска рамка за установяване на самоличността и е, е електронни подписи е, е, в общоевропейски мащаб още тази година, до юни 2012. за е, премахване на действащите препятствия и трасиране на пътя към нови технически възможности. Ние отбелязваме и нещо повече подкрепяме казаното от е, докладчицата за необходимостта към 2020 година електронното фактуриране да бъде преобладаващо в Европа. Имайки предвид обаче потребностите и възможностите на малките и средните предприятия. Отбелязваме също така амбициозният апел, който отправяте към държавите членки, е, да въведат задължително електронно фактуриране в обществените поръчки до 2016 година. И не на последно място, разбира се, са необходими средства. Средства за е, електронната самоличност, електронните обществени поръчки, правосъдие, здравеопазване и прочие. Необходими са средства, още повече за взаимосвързаността на системите в общоевропейски мащаб. Необходимо ни е сътрудничество и е, разбира се, целта е да постигнем един модерен, дружелюбен към потребителя, цифров, единен европейски пазар. Господин комисар, благодаря ви. С това приключва дебатът е, по тази точка от дневния ред. Гласуването е насрочено за утре по обяд. Госпожи и господа, следващото пленарно заседание ще